Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past. Дами и господа, 3.15 е вече. Очаквам членовете на нашата комисия да се присъединят. Сутрешната ни сесия се забави, може би поради тази причина залата не е пълна в момента. Нека обаче да започнем с следващата точка от дневния ред. Става дума за едно проучване, поръчано от политически департамент Б за публично-частни партньорства или ПЧП в политиката по сближаване. Реги поиска едно такова проучване за използване на ПЧП в политиката по сближаване. Разпоредбите по ПЧП бяха въведени в правната рамка на кохезионната политика за периода 2014-2020. Има все по-голям интерес към това да се разбере по-добре това смесване на публични и частни ресурси. В Европа голямата част от проектите ПЧП са в транспортния сектор и по-скоро в сухопътния такъв, така че част от заключенията на това проучване ще бъдат много важни за, проуч... за доклада ни за изпълнение на устойчивия транспорт. Господин Новаков е тук, той е докладчик по темата. Изследването ще бъде представено от е, ръководителя на проекта, госпожа Лаура Делпонте от Центъра за промишлени изследвания в Милано. И така, сега ще дам думата на госпожа Делпонте за представянето и междувременно ще дойдат и други колеги. Заповядайте. Благодаря за встъпителните думи. Добър ден на всички. Много се радвам, че съм тук, за да ви кажа какви са заключенията на това проучване за ролята на ПЧП в политиката за сближаване. Това проучване разглежда основните възможности за използване на ресурси ПЧП в кохезионната политика. Показваме и полки при използването им. То се основава на едно съчетаване на различни научно-изследователски методи, като например преглед на литературата, е, интервюта с анкетирани лица и заинтересовани страни и 8 казуса. Какво е публично-частно партньорство? Има различни определения за това, що е то ПЧП. Има различни видове такива. Това зависи от различната конфигурация на връзките между публичния и частния партньор. Истината е, че ПЧП е нещо като шапка, под която има различни уредби на тези отношения. От една страна може да има наймане на услуги, приватизация на активи и така нататък. ПЧП обикновено означава сътрудничество между обществения сектор и частния сектор. Има обаче и по-конкретни дефиниции, като например дефиницията, която прилага Център за експертиза по ПЧП. Той казва, че едно минимално изискване за един такъв договор е да се включат оперативни аспекти в него. Що се отнася до конкретната конфигурация на договорите ПЧП, тези договори имат общи характеристики. Първо, това са дългосрочни партньорства. Обикновено договора за ПЧП е за период 20 и 30 години. ПЧП имат договори, които почиват на изпълнение. Тоест, фокуса е върху изпълнението и целите, а не входните ресурси. Разпределението на риска също е нещо основно при публично-частните партньорства. Обикновено се следва принципа, че всяка една от страните трябва да поеме риска, който може да управлява. Сложност и мащаб друга характеристика на тези договори. Тези партньорства почиват на вертикална интеграция между различните етапи на проектния цикъл – последните два елемента, рентабилност и фискално третиране, не са задължителни характеристики на такъв договор за ПЧП, но са основни при вземане на решение за започване на такова начинание. Рентабилността. Това означава постигане на целите с минимализиране на разходите. За да се избере ПЧП, обществените органи са задължени да подкрепят решението си точно с такъв, такъв аспект рентабилност. Какво означава фискално третиране? Това е много спорен въпрос. При съществуващите правила на Евростат, ако определени условия са изпълнени, може да бъдат записани зад балансово част от разходите на обществените организации, което пък означава, че с времето пасивите се отлагат. Какви са потенциалните ползи и рискове на ПЧП? Трябва да кажа, че публично-частните партньорства са много спорни. Дебатите на политическо, на академично ниво са много поляризирани. Истината е, че няма ясни доказателства за това, дали ПЧП работят по-добре от другите договори, които почиват върху обществени поръчки. Всичко зависи от контекста и от съответния проект. Какви са предимствата при ПЧП? Една възможност публичните средства да бъдат задействани с частни, възползване доброто качество на частния сектор и прехвърлен част от риска на частния сектор. Има и някои минуси. Те включват по-високи разходи за операции, осложняване, по-високи разходи за финансиране от частния сектор, загуба на прозрачност и отчетност. И накрая липсата на гъвкавост, която е свързана с дългосрочния договор за ПЧП. Какви са основните характеристики на пазарите на публично-частни партньорства в Европа? Тези пазари се увеличават след 2006 година стабилно. Тогава този пазар бе ударен много сериозно от финансовата криза. Първо тези пазари преминаха през стагнация и след това започнаха да спадат. Обединеното кралство има най-големия пазар за публично-частни партньорства в Европа. Един от най-големите такива пазари дори в света. Що се отнася до обем на инвестиции, Обединеното кралство всъщност взема 45% от този пазар до 2015 година. Във Франция, в Испания, Португалия, Германия и Гърция също има големи такива пазари. Що се отнася до, транс, до сектори или отрасли, транспортът е доминиращият, особено сухопътните а, проекти. Делът е 56% за транспорта. Що се отнася до размера, има намаляващ апетит за мегапроекти. Това, което се забелязва наскоро, е, че се предпочитат малки, по-дребни ПЧП на поднационално ниво, особено в сферата на енергийната ефективност. какво ръководи процеса на ПЧП в законодателния процес по кохезионната политика. Същото, което всъщност е, кара публичните, обществените политики да се насрочват към това. Запълват се инфраструктурни е, е, пропуски или дупки, тъй като бюджетите са съкратени. Този подход дава възможност да се възползваме от човешките ресурски и капиталите на частния сектор и да има по-големи стандарти при ефективност, ефикасност и насоченост към резултатите. Първоначално комбинацията между средства на акционната политика и ПЧП се извършваше адхок. Такива проекти са, например, един от мостовете в Лисабон и етинското летище – всичко започна програмния период 2007-2014. Това беше начин да се задействат европейски средства и така целите на законодателната рамка станаха по-ясни. В настоящия програмен период ПЧП вече са ясно разписани като разпоредби. Тези разпоредби бяха записани, за да се премахнат регулаторните бариери, които в миналото възпрепятстваха използването на ПЧП в политиката по сближаване. По-специално законодателят признава, че за да се улесни използването на структурния инвестиционен фонд за да бъдат финансирани ПЧП, е необходимо да се вземат предвид някои характеристики на ПЧП. Регламента за общо приложимите разпоредби сега дава възможност за по-голяма гъвкавост при отпускането на средства и още при кандидатстването за грант. Как се използват тези партньорства в политиката за сближаване? В началото се използваха спорадично и не се водеха от стратегически цели първоначално бяха фокусирани върху големи проекти, като Гърция, в държави като Гърция, Португалия, Испания. Подкрепата за ПЧП бе основено по големи проекти и по-специално проекти, подкрепени от финансови инструменти. Очаква се по-широкото използване на финансовите инструменти да доведе до по-голям брой проекти, финансирани с публично-частно партньорство. Няма връзка между нивото на развитие на националния пазар на ПЧП и използването на ПЧП в кохезионната политика. Един пример за това е Обединеното кралство. Това се дължи на факта, че може да няма ясна връзка между приоритетния сектор, в който се използва такова партньорство на национално ниво и приоритетния сектор на оперативните програми. Що се отнася до настоящия програмен период, няма доказателства, че приемането на специални разпоредби за ПЧП е довело до по-голямото им използване при ЕФСИ. Какви данни имаме? Всъщност имаме много малко данни. Липсата на данни е много ограничаваща. Няма централна банка с данни, която да показва как ресурсите на политиката по сближаване се използват за ПЧП. Използването на тези партньорства, всъщност в момента, както казах, дава много малко данни и най-вече имаме данни за финансов период 2007-2013 година. Това, което ни показват данните, е, че ползването на ПЧП в тази политика все още е много ограничено. От 1000 големи проекти, само 27 се класифицират като проекти от публично-частен характер. Данните показват, че проектите в транспорта, чисто обем, като обем, са тези, които доминират, което не е изненадващо. Данните също показват, че опита с такива смесени проекти се съсредоточава в определен брой държави, като Гърция, Португалия, Испания и Франция. Какви полки могат да бъдат е, извлечени от прилагането на такива смесени проекти? Има два основни двигателя за избора на такъв, такова партньорство. Първо да се изградят активи в най-кратки срокове и да се допълни публичното финансиране с финансиране от частния сектор. Може да се забележи че липсата на, фин... на средства в бюджета на съответните държави води до търсене на ПЧП. Регулаторните ограничения пречеха да се използват ресурси от някои от фондовете. Това се дължеше на това, че е нужно да се приведе в съответствие графика за използването им. Няма доказателство, че по-голямото използване на ПЧП ще доведе до по-високо освояване на средствата. Точно обратното. Управляващите органи, които се съсредоточават върху цели за а, разходване на средства, може да решат, че този модел е много сложен и да не го изберат. Смесените проекти обикновено приключват на време и по бюджет. Но доказателствата в дългосрочен план са по-смесени – Проекти, които първоначално са сметнати за добри ПЧП, в дългосрочен план могат е, да доведат до негативни финансови последствия. Един пример за това е мост в Лисабон, където имаше предоговаряне на договора за ПЧП и това да доведе до отрицателни последствия за фиска. Съчетаването на ПЧП и политиката по сближаване може да е полезно и за двете страни. Например, използването на ресурсите за сближаване може да направи така, че да се спазват по-високи екологични стандарти или че социалното въздействие е по-добро интегрирано в такъв тип партньорство. Всички смесени проекти от такъв тип и които сме включили тук, ни показват, че Капацитета на публичния сектор и негови ангажимент играе изключително важна роля за успеха. По-специално капацитета на публичния орган да координира проектния цикъл, с е, цикъла на, например, кохезионната политика бе ключово. Това бе направено по различни начини, включително като се дават допълнителни услуги. Например, за строителство на Атинското летище гръцкото правителство трябваше да гарантира един път, е, едно шосе, което да дава добър достъп на строителите. За широколентов интернет в Обединеното кралство, общината, където се развиваше този проект, да, направи всичко необходимо, за да се развие проекта. Тук имаме само един пример за това, което можем да сметнем за провалило се ПЧП, Сите, Сите де Люсиан в Биариц. Там договорът е прекратен поради липса на политическа подкрепа и грешки при изготвянето на проекта и по-специално, що се отнася до предвижданията. какво правят държавите членки и европейските институции, за да подкрепят ПЧП в хозионната политика. Що се отнася до европейските институции? Европейската инвестиционна банка изигра много важна роля, роля за насърчаване и използването на такъв тип партньорства. Европейската инвестиционна банка предоставя подпомагане посредством два канала. Първо, тя предоставя финансови инструменти, които могат да улеснят финансовото приключване на тези проекти, като създава по-добри условия за частните инвеститори. Примери за такъв инструменти включват финансов инструмент Джесика и един друг фонд. Европейската инвестиционна банка също предоставя съвещателни услуги, услуги посредством Центъра за експертни познания в сферата на ПЧП. Но няма услуги за това как се разписва един такъв тип проект. Повечето държави членки имат централно управлявани звена за такъв тип партньорства, но много малък брой от тези звена насърчават комбинирането на европейски е, структурни фондове с публично-частни партньорства. Единството изключение е Гърция, която успяла да включи подхода 5ЧП при прилагането на оперативните си програми. Още две държави са много проактивни за използване на такива партньорства. Това са Польша и Харватия. Какво може да бъде усъвършенствано от тук на сетне? Първо трябва да кажем, че публично-частните партньорства са само един от възможните варианти, които могат да се изберат а, при постигане на целите на кохезионната политика. И избора на такъв тип партньорство трябва да почива на анализ на рентабилността. Това да се прави такава оценка на ретабилността трябва да бъде нещо задължително за публичната администрация. Изборът на модел ПЧП трябва да бъде по-добре интегриран в инвестиционното планиране на държавата, включително и на регионално ниво, което означава разработване на съответни канали за проекти, които да бъдат интегрирани в оперативните програми. На четвърто място Публичният дебат за така наречените ползи от използването на тези партньорства в рамките на кохезионната политика все още не почива на доказателства. Нужни са по-систематични доказателства за това как работят такива смесени проекти. Нужно е да се инвестира в експертни познания в публичната администрация, включая на регионално и местно ниво. С това приключвам представенето си и очаквам да отговоря на въпроси, които може да имате. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря ви за тази цялостна и много подробна презентация. Сега имате думата за въпроси от е, членовете на комисията речи. Кой би искал да започне? Дамите първо. Аманта. Благодаря. Извинявам се от името на колегите, които отсъстват. Въпросът ми е следния. Говорихме за големи проекти на малки и средни предприятия участват ли по някакъв начин в развитието? Що се отнася до работни места, които са разкрити, какви са данните? Клатите глава, значи ясно отговорихте. Ми няма. Нямаме явно такъв метод на оценка. Това ще, ще да е важно да се знае. Или поне за околната среда. Има ли проекти в околната среда, които по някакъв начин са допринесли? Например, е, има няк... ако има някакъв промишлен сайт, който евентуално е бил подобрен, е, амелиорации и така нататък. Та пак работни места и околна среда. Това са въпросите ми. Thank you. Благодаря ви. Господин Новаков, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да благодаря за презентацията. Обеден съм, че темата е изключително важна, въпреки че не можем да преценим това, ако гледаме присъствието в залата. Публично-частните партньорства продължават да са една от ключовите възможности пред местните национални власти да гарантират достатъчно инвестиции за ключови проекти. Считам, че пред нас стои голяма задача да се опитаме този доклад да бъде преведен на разбираем език за всички граждани или поне за онези, които отговарят за разработването на проекти в държавите членки, за да разберат те как могат да извлекат полуки от това, което се съдържа в този доклад. Това е една от задачите на членовете на нашата парламентарна комисия. Наш дълг е как функционира Съюза и по какъв начин могат да се мобилизират частни инвестиции а, с подкрепата и на Съюза. Независимо колко големи публични фондове имаме, частните ресурси ще бъдат много повече от тях. Затова трябва да намерим начин да ги привлечем на същия принцип, на който работи плана Юнкер. Трябва да се привлекат а, максимално частни инвестиции, за да се постигнат най-добрите резултати за гражданите. Мисля, че това изследване е изключително ценно. Аз поемам ангажимент най-добрите послания и полуки да бъдат а, разпратени до онези, които отговарят за разработването и за прилагането на проекти, поне в моята държава членка, в моя избирателен район. Аз също имам въпрос. Вие няколко пъти споменахте държави членки, в които има най-широко използване на инструмента публично-частни партньорства за управление на финансови средства и за изпълнение на проекти. Считате ли, че има някаква връзка между економическото, економическото развитие на регионите, в които се ре, реализират тези ПЧП проекти, там където има големи инвестиции, економически растеж ли отиват е, или в е, сфери, където има нужда от инвестиции и където економическия растеж е по-нисък. Разполагате ли с данни в това отношение? Тъй като в много случаи Аз съм предлагала ПЧП като опция за някои инвестиционни проекти, но обикновено отговорът на регионалните органи, на местните органи е, че а, това е много сложно упражнение и не е за всеки. Затова въпросът ми е, има ли някаква връзка и какви са вашите бележки в това отношение? Това са за сега въпросите, които имаме към вас. госпожа Дел Понте. Благодаря ви за интересните изказвания. Първо ще отговоря на въпроса за големите проекти или за малките и средни проекти по ПЧП. повечето от ПЧП се отнася до крупни инфраструктурни проекти с участието на крупни компании. Но в Германия, например, има случаи, където пазара на ПЧП е много по-развит на регионално равнище, където малките и средни предприятия участват а, на много широка основа. Не разполагаме с данни относно броя на работните места, които се създават, тъй като това беше фокуса на доклада ни, но в Генерална дирек дирекция Реджо по завършените проекти сигурно разполагат с подобни данни. На следващо място, относно връзката между регионалното развитие и използването и нивото на развитие на институциите и използването на публично-частни партньорства. Да, има някои проблеми. Това, което наблюдавахме дори в Гърция, където се използва много модела ПЧП при използването на ЕСИ фондове. Това се прави на регионално равнище. За гръцкото правителство е много трудно да накара регионите да използват тези инструменти. Същото въжи за Полша, същото въжи за Харватия. Много зависи от експертните познания, които са на лице в съответния регион и подкрепата, която се оказва на национално ниво. Благодаря ви много. Искам а, да се извиня за това, че колегите ни не са в залата, за да ви чуят, да чуят вашите обяснения, но ние разполагаме с доклада, той е разпространен и ако има някакви въпроси, ние ще ги отнесем към екипа, който е изготвил доклада. Благодаря ви много за участието в нашето заседание. С това приключваме разискването по този въпрос и преминаваме към следващата точка от дневния ред – размяна на мнения по доклад по собствена инициатива, който се изготвя от колегата ни Андрей Новаков, посветена на политиката на сближаване и тематичната цел за насърчаване на устойчивия транспорт – и примахването на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури, член 9, параграф 7 от регламента за общо приложимите разпоредби. Давам думата на господин Новаков да представи своята позиция по доклада. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. За мен е чест за първ път в моята кариера тук да представлявам 50% от присъстващите в залата. И трябва да кажа, че това е голяма отговорност. Като имам предвид, е, разбира се, и председателя. Въпреки, че заглавието на този доклад е доста дълго и сложно, а извинете, виждам, че има повече колеги в залата, отколкото си давах сметка, че има. Въпреки сложното заглавие на доклада, аз ще си направя труда да обясня защо съм поел инициативата да работя по този доклад. Аз израснах в семейство в един селски район в България. И където бързите ЖП и шосейни връзки означават по-добър живот, по-бързо да стигате до работното си място, по-бързо да получавате поръчките си, да ползвате добра инфраструктура, добър публичен транспорт. Това е важно за семейството ви. Освен това, намаляват се и опасностите на пътя Намалява се риска от пътно-транспортни происшествия, така че транспортът присъства в нашия живот. Почти всеки един от нас е засегнат от него. Пряко или косвено това засяга всеки член на обществото ни. Затова считам, че подходът ни към транспорта не е просто една сфера на политиката, а това е показва по какъв начин се отнасяме към развитието на Съюза. Читам, че това е доста амбициозно. Искам да споделя с вас някои данни. Няма да се спирам на всички тях, но дори половината са достатъчно убедителни, за да убедят всеки, който е по-критичен към транспорта. Добре е, че Съюзът е, има ТЕН-Т мрежа. Ако разработим тази мрежа до 2030 година, ще дадем на нашите граждани 10 милиона работни места, 10 милиона повече семейства ще могат да посрещнат нуждите си, да разполагат с заплати, да отглеждат децата си. 10 милиона работни места. Ако не го направим обаче, ще загубим близо 2% от БВП. Ще загубим 2% от растежа, което е близо половин трилион. Става дума за огромни суми, ако не предприемем действия. Въпреки, че докладът ми е, ще бъде фокусиран върху това, което сме постигнали до сега, колко ефикасни сме били при инвестициите, и работата ни. Аз ще инвестирам всички мои сили и тези на моя екип, за да видим по какъв начин трябва да изглеждат в бъдеще инвестициите в транспорта, тъй като напоследък се забелязват някои тревожни сигнали. Повече средства от кохезионната политика да се трансферират за други цели, което създава липса на предсказуемост, нестабилност в държавите членки. Те планират предварително какво да предприемат, как да намерят ресурси, за да инвестират в ключови проекти. И не мисля, че трябва да се разделяме между институциите, да има някакво съревнование между парламента, комисията, местните органи. Все пак ние говорим за европейски семейства, за тяхната съдба. Затова трябва да бъдем максимално отговорни. Читам, че по-настоящем резултатите показват, че можем да финансираме близо една трета от проекти по линия на механизма за свързване на Европа. Това са проекти, които са допустими, които имат добри показатели. За втората половина няма да имаме достатъчно ресурси. Ако транспортът е наш приоритет, това трябва да се отрази в бюджета, където също трябва да бъде приоритет. Трябва да се запълнят празнините. Но считам, че това, което беше направено по отношение на ЕСИ фондовете, трябва да остане на същото ниво. Нашите кметове, гражданите заслужават това. Те очакват от нас да работим по този начин. Имаме някои основни проекти, които се инвест... реализират в които се инвестира средства от Европейския съюз и те дават резултати. Има много по-малко инциденти по пътя, по-малко ранени хора в пътно-транспортни происшествия поради лошо състояние на пътищата. Ние създаваме добра среда за малките и средни предприятия, за да могат да се разрастват, тъй като всяко едно от тези предприятия, тук отваряме една скоба, малки и средни предприятия Знаем, че са гръбнакът на економиката на Европейския съюз. Те имат огромен дял в економиката и те се нуждаят от добра инфраструктура, за да могат да продават повече и да достигат до повече клиенти. Всеки аспект от нашите политики, създаването на работни места, економическия растеж, безопасността по пътищата, образованието, иновациите се нуждаят от добра инфраструк... инфраструктура в транспорта. Неодавна на различни конференции, на различни обсъждания се чува все повече, че след няколко години няма да имаме нужда от шофьори, защото автомобилите ще се самоуправляват, няма да са необходими също и влакове, защото ще използваме безпилотни самолети, дронове и прочие. Но може би аз ще се проявя малко като по-консервативен, с по-традиционни разбирания. През идните години, каквото и да се случи, ние ще се нуждаем от по-големи пристанища, по-широки пътища, от по-бързи влакове, тъй като ние живеем в материален свят. И не считам, че трябва да изоставяме приоритета ни да инвестираме в транспорта и трябва да извлечем полуки от последните няколко години, да видим къде трябва да се подобрят нещата. Има някои примери за тесни места. Има държави членки, които инвестират в една верига участъци по един и същи коридор, но някой по тази верига не инвестира достатъчно. В такъв случай останалите инвестиции се обезмислят, ако не можем да използваме. Ако нямате влак, който да пътува с 300 км в час през първите 4 държави членки, ще трябва да пътува с 60 км, за да стигне до последната си спирка, ако последният участък не е разработен. Тоест, виждаме, че не всички работят с еднаква ефикасност и ние не бива да допускаме това. Трябва да насърчим държавите членки да работят по европейски проекти. А това не може да става, като намаляваме резерва, свързан с изпълнението защото ние сме обещали такъв резерв и хората очакват от нас да изпълним това обещание. Ако ние променим правилата преди да е свършила играта, не мисля, че ще можем да реализираме гол или да постигнем добър резултат. Партньорите ни в държавите членки се нуждаят от предсказуемост, от прозрачност, от начина по който процедираме особено когато става дума за финансирането. От моя гледна точка, всяко преместване трябва да бъде поставено под въпрос и няколко месеца преди приемането на нов регламент или да се направи оценка на действието на оперативните програми, ние трябва да изпълняваме обещанията, които сме направили в самото начало. Иначе нези, ще трябва да отговаряме в края на мандата си, защо сме го направили, какво сме постигнали. И аз бих искал да се изправя при онези, които са гласували за моята партия и за мен, и да им кажа, че съм положил максимални усилия, за да гарантирам това, което заслужават. Европейският съюз, да, може би за пръв път в историята, обединява държави въз основа на ценности, но зад флага, без, зад химна трябва да има една силна политика за осигуряване на ресурси, за да могат държавите членки да станат по-богати и за да може ежедневно да се подобрява живота на хората. Благодаря ви много. Давам думата на докладчите в Сянка. Господин Пикова. Благодаря, госпожо председател. Продължавам народния си език. Извеща одържимо. Благодаря много на докладчика за това, че поде тази инициатива. Полезно е да се обсъди темата преди да се подаде дебата защото в транспортната инфраструктура се вземат решения важни и за гражданите. Има бяла книга, която казва, че подкрепата за кохезионната политика трябва да е свързна с подкрепа за устойчивия транспорт. Разбира се, трябва да се занимаем с тесните места и да ги премахнем. Това е една от, от 11-те цели за структурната политика за до 2020 година. Ако искаме да говорим за интелигентна мобилност, трябва да поговорим и за чиста мобилност. И регионалните фондове и Кохезионния фонд могат да играят много важна роля тук. Основната идея е да се постигне възможно най-много по време на програмния период и за това трябва да използваме тези фондове. За това трябва добре да организираме нещата стратегически. Важно е държавите членки да имат някакъв общ транспортен план, обхващащ всички типове транспорт и да стане по-ясно как може да се подобри транспорта в Европа благодарение на трансевропейските коридори. 740 милиона евро са отишли за железопътна инфраструктура в Чехия, нещо, което значително подобри мобилността. Стотици милиони евро бяха инвестирани и в Унгария. В Польша също бяха инвестирани няколко стотин милиона в подобряване на железопътната инфраструктура. Всъщност основният проблем в определени части на Европа са именно железниците. Разбира се, че могат да се подобрят нещата. трябва да се вземат предвид някои особени характеристики. Да не се забравят неща, като това с какви типове райони се занимаваме, какви са техните трудности, това селски райони ли са, имат ли някакви географски предизвикателства. Трябва да се занимаем и с въпроса доколко населени са тези райони и само предприемайки този по-широк подход, можем да постигнем общата цел, именно да се създаде действителен единен пазар и пълно интегриране на железопътния транспорт в Европа. Господин Ван Милтенбърг е, е следващия докладчик в Сянка. Благодаря, госпожа председател. Извинявам се, че закъснях. Е, малко и пропуснах част от изказването на господин Новаков, но съм сигурен, че ще можем да наваксаме. Когато говорим за устойчив транспорт и премахване на техните места, основна цел, трябва да се обърнем и към е, инструмента за свързане на Европа и към ЕФСИ. Важно е да се намерят възможностите за съвместяване на Европейския фонд за регионално развитие и на инструмента за свързване на Европа. Защото ако успеем да комбинираме различни типове финансиране, ще създадем повече допълнителна стойност. В Комисията по транспорта се опитваме да задълбочим общата транспортна мрежа на Европа, да я развием напред и трябва да се намерят съответните средства. Това не е лесно. Трябва да се финансират не само основните коридори в Европа, но и цяло, цялостната мрежа. За това могат ли да бъдат включени и а, дребнокалибрени погранични инфраструктурни проекти като основни за териториално сътрудничество след 2020 година. Мисля, че някои от грантовете по Европейския фонд за регионално развитие могат да ни позволят да се инвестира в, да инвестираме в проекти, които са полезни за трансграничното сътрудничество в граничните райони. Когато говорим за инфраструктурните инвестиции, трябва да се занимаем с три въпроса. Първо, да се използва принципа замърсителя плаща, т.е. да се насърчават онези типове транспорт, които по-малко замърсяват. Европа трябва да стане водещ континент в устойчивия транспорт и настоявам на този принцип, който вече части от предложението на Европейската комисия за пакета за мобилност има и е, принцип свързан с заплащането на движение по пътищата. Другият важен въпрос е придвижването към общоевропейска мрежа. Много често трансграничните инфраструктурни проекти се разглеждат като по-малко важни от местните власти. Същевременно там, където се осъществяват такива проекти, те се оказват доста полезни. Така че, е, нека да дадем възможност за финансиране на такива проекти. Това е добре за развитието в Европа. След това принципа нещо или да се използва, или да се загуби. Това беше принципа въведен в инструмента за свързване на Европа. Ако държава членка не постигне успех не, в раз, разумното използване на средствата, тогава тя ги губи. Очаквам да работим добре с господин Новаков по този доклад. Трябва да положим основите на едно по-ефективно финансиране за транспорта, за да има повече европейска добавена стойност. Благодаря. Благодаря, не виждам госпожа Валина. Така че давам думата на господин Дамат. Госпожа Дамато, извинете. Президента. Благодаря. 20 минути ли ми давате? Шегувам се. Questo, questo report... Този доклад третира много важна тема кохезионната политика, устойчивия транспорт, премахване на задръстванията или унези места, където капацитет е намален. Тези теми са много важни за постигане на различни цели. Например, нисковъглеродна економика или економика без въглерод, развитие на МСП, намаляване на голямата пропуст между селските и градските райони. Очаквайки текста на колегата, трябва да подчертая колко е важна синергията, както казаха и други колеги, между механизма за свързана на Европа и структурните фондове, макар че последните новини от Европейската комисия ни притесняват. Не знаем колко средства ще останат в политиката за кохезия, за транспорта. Този пример, който ще даме от моята страна, Южна Италия, тези региони, които би трябвало да използват структурните фондове, та там положението е доста особено. По оперативните регионални програми има много ресурси за устойчив транспорт, но администрацията на местно ниво от 2014 година са излезе само с два проекта. И нито един от тези проекти не е спечелил. Е, ужасяващо е положение, имайки предвид, че има 20 милиарда в механизма свързване на Европа. Така че добре е да говорим за синергия, защото, ви дам един пример, може да решим да инвестираме в електрическия транспорт, обаче ако не дадем стимули за използването и произвеждането на такива автомобили, ако нямаме места, където да се зареждат тези автомобили с електричество, няма да стигнем до никъде. Искам да ви припомня, че тази тематична цел говори за подобряване и за на мобилността на хората и предметите посредством вектори, които да не оказват голямо въздействие върху околната среда, да се засили сигурността и да се повиши качеството на живота. Тези общи цели са записани или разписани в по-конкретни цели, свързани с железопътния транспорт, например вътрешната свързаност на зоните и укрепване на логистиката и пристанищата. Ако погледнем обаче държавите членки по-отделно и в моята страна по-специално Италия и Франция, едва ли има желание за инфраструктура, която е полезна. Да речем, спорния влак е, от Торино, където все още има големи проблеми. От друга страна имаме все още еднолинейки. Говорим за влакове на висока, с висока скорост. Какво обаче говорим за останалата част от страната? Искаме научно-изследователска дейност в транспорта. Трябва да се създаде, може би, и ново общество, което да наречем интелигентна нация, което и в частен, и в обществен план да работи интелигентно и никой да не остава изоставен. Една общества, където гражданите са информирани е, за ползите, например, от новите системи за мобилност, където се обръща внимание на екоустойчивостта и се създават нови работни места. Нашата цел, като членове на настоящата комисия и да си припомним тематична цел 3, трябва да бъде холистично да гледаме на темата на този доклад, като насърчаваме обществения транспорт за намаляване на емисиите, никога да не го забравяме това, но и да се улесни и засили микроекономиката в градските центрове. Thank you. As I do not see any other wishes for, for interventions, I'll give the... Благодаря много. Няма други желащи да се изкажат. За това давам думата на господин Сил. ако правилно произнесем името, извинявам се, ако е неправилно, представител на Генерална дирекция регионални въпроси на Европейската комисия. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Робърт Зюч, Европейска комисия регионална политика. Приветстваме инициативата за този доклад за приложението за тематичните цели на кохезионната политика. За нас също е важно да се намерят е, начините да се съвместят различните инструменти, които се прилагат от комисията. И в момента мислиме как да приложим това в следващата многогодишна финансова рамка. и сме отбелязали всичко като важно. И трансевропейската свърженост, и местния транспорт, и чистия транспорт, и интелигентния транспорт, така че покриваме всички елементи на транспорта. Не е случайно казвате, че транспортът е важен, защото засяга всички елементи на, на живота ни и затова е необходима координация за да се намери възможно най-добри начин да се действа и да се знае кой с какво се занимава, да се работи на възможно най-подходящото измерение и ниво. Трансграничното измерение е много важно. Оперативната съвместимост и добре свързаната европейска система. Това е основно за постигането на единния пазар. И трябва да се насръчат инвестициите в тази посока. Има и нова характеристика условия ексанте за тематична цел 7 устойчив транспорт. Не беше лесно не ни беше лесно нито на нас, нито на държавите членки и регионите да изработим тези проекти, но в крайна сметка вече ги имаме и те са добра основа за инвестиране в транспорта. И точно това се опитваме да направим. Започваме от сегашната финансова перспектива и ще продължим и през следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви много за положения труд. Очаквам да работим добре заедно. Благодаря. Господин Новаков, имате думата за заключителни коментари. Благодаря много. Искам да благодаря на всички колеги за тяхната готовност да, да подходят конструктивно. Благодаря на представителя на комисията. Този начален дебат беше добро начало. И е така се създава добра среда за работа и се надявам, че през а, следващата пролет, а, а, през май, ще имаме един добър резултат. Благодаря ви много. очакваме проекта доклада ви през феврари. С това приключва дневния ни ред. Следващата точка е одобрение на решенията на координаторите. Ако нямате възражения, се смятат за прияти. По точка разни има ли коментари? Няма. Добре, нека да напомня на всички, че следващата ни среща ще бъде извънредна среща в Страсбург. Във вторник, 12 декември, от 4 часа след обед до 5. А следващото обикновено заседание ще бъде проведено на 24 януари, сряда, И на 25 януари сутринта. Това бяха моите съобщения за следващото ни заседание. Нека да благодаря на преводачите за тяхната помощ днес. Закривам заседанието. Благодаря.